Председателят. Уважаеми колеги, Възобновяваме пленарната ни сесия. Протокол от вчерашното заседание беше раздаден. Ако няма възражение, считаме, че той е прият. Съгласно дневния ред, е, сега трябва да изслушаме заявленията на съвета и комисията по положението в ивицата Газа и конфликта в Близкия изток. За мен е удоволствие да приветствам външния министр на Чешката република, господин Шварценбек. Е, той се връща днес от Южна Африка. Обикновено в е, такива случаи мини... министрите на външните работи се заместват от друг, но той успя лично да дойде. Благодаря ви, господин министр. А... За нас е удоволствие да приемем и госпожа Ферайро Валнер, комисарката, компетентна по външната политика, която много добре познава темата. Колеги, не сме многобройни,